Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, äh, ich habe Ihnen einen Punkt vorzutragen. Добър ден, уважаеми колеги. Искам да посоча нещо, което беше е, представено от е, председателския съвет е, с е, молба за внесене на корекции. Става дума за е, договорите и е, въобще за преговорите, извинете, с Европейската служба за външна дейност. Постигнати са, допуснати са две формални грешки по време на едно гласуване и не е попитала действащият президент на Европейския съюз, на Европейския парламент преди това става дума за две формални грешки, които по схващане на председателския съвет трябва да бъдат коригирани, защото по този начин решението е недействително и е, за това аз съм задължен е, да включа това в протокола, и да е, може да се постигне добра съгласуваност. Преди да преминем към гласуване, искам да направя едно кратко съобщение и да ви помоля или по-скоро да ви попитам дали сте съгласни. През последните години винаги сме имали много големи дискусии за сътрудничеството между политическите партии. Това винаги е било много голям проблем е, във връзка с статута на кандидат. През ноември е, имаше преговори между опозицията и правителството. Аз имах разговор с е, Министър по европейските въпроси на Албания и нещата изглеждат така, че е, в средата на май вече ще има е, съвместна позиция. Ние проведохме дискусии и в седмицата от е, 14 май нататък, ако се постигне резултат, ще бъде добре. И ще бъде добре, ако както правителството, така и опозицията да могат да се представят в нашата комисия. Аз мисля, че от 10 години вече се работи по този проблем и винаги сме се опитвали като комисия да а, внесем помирение между спорещите страни и да ги ако сте съгласни, ние ще ги поканим тук и е, така че, пак повтарям, ако сте съгласни, ще изпратим е, съответно съобщение, така че и двете страни да дойдат тук. Благодаря. Сега, моля. Сега преминаваме към гласуване. Господин Сивич обаче иска да каже нещо. Е, Виждам, че за днес е отменено гласуването по АКАВАС. Какви, са основанията за това решение? Нашата правна служба излезе със становище, според което има някои съмнения във връзка с тълкуването на споразумението. Комисар Фюле който отговаря за политиката на добросъседство, миналата седмица обяви, че комисията е в състояние да излезе със становище, но тъй като има проблеми с съгласуването на вътрешно ниво, например с Комисията по международна търговия, до момента не бе възможно да получим това становище. Говорих с госпожа Декайзер и двамата решихме, че е по-добре да отложим гласуването. Ако изчакаме още няколко дни е, становището на комисията, то ще можем да вземем едно разумно решение и да постигнем стабилно мнозинство. Uh, Господин Шивец, благодаря. Наистина е по-добре да застанем на силна позиция. Много се колебахме, много разисквахме. Но доколкото разбрах от това, което казахте, ще изчакаме няколко дни. По-скоро трябва да изчакаме в рамките на дни, а не на месеци. Да, точно така казва председателят. Говорихме и с Комисията по международна търговия. Ще се съгласуваме с тях. Мисля, че трябва първо да изчакаме, за да сме съвсем сигурни становището на комисията. Thank you. So, point nine. Преминаваме към точка 9. Господин Палецки, искате ли да вземете думата или казахте всичко вчера? Нека гласуваме. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се две за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се. Кой е за по изменение 3? Кой е против? Мисля, че се отхвърля, но нека да гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 на 23. но поради факта, че господин Сариош Волски още в 4.30 трябваше да поднесе едно тежко наказание, сега 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, мисля, че същото мнозинство, като при изменение 3, отхвърлят се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Госпожа Ридера иска да проверим, защото е, да проверим с електронно гласуване, защото получи втора карта край на гласуването. Някой обаче явно е загубил картата си.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 компромис 4 на две части. Веднъж без партньорство и сътрудничество, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега с Partnership and Cooperation също се приема. 20 31, извинете, за. Всъщност 33 за,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 За, против, въздържали се. Отново ще задам въпроса. Кой е за? Устно изменение едно. Всички са за. Против, въздържали се. Приема се 42. За. Кой е за 42? Против? Отхвърля се. 44. За. Против. Приема се. Електронно гласуване за цялото проекто становище. Край на гласуването. Приема се с 48 гласа за и двама въздържали се. Честито! Сега доклада на Вайдара. Госпожо Вайдара, искате ли да кажете нещо?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 31 на две части. Кой е за първата част? Против. Отхвърля се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис БА, каза господин Брок. Не просто изписването беше много странно. Благодаря, благодаря, че ми помогнахте, каза председателят. Гласуваме по компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 36. За? против, въздържали се, отхвърлят се. 37 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 41, не, извинете, поправя се ораторът. 10, 10, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 41 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Гласува се само унази част по член 7 алинея 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 45 за, против, въздържалите, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 11. Само изменението по член 9 алинея 1. За, против. Не, Извинете, отпада, защото беше прието изменение 48, казва председателят. several paragraphs of the article. Nine plus one can be voted. Значи, член 9, алинея 1 също трябва да се подложи на гласуване. Сега се казва член 9, алинея 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Госпожата, госпожа Гом... бедната госпожа Гомаш загуби тук, значи 51. Приема се 52. За, против, въздържали се. Приема се.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 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4, заедно с устно изменение 3, за, против, въздържали се, приема се.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 от 56 до 78. Съгласни ли сте? За, против, въздържали се. Това беше съвсем ясно решение. Сега гласуваме електронно по цялото становище. Край на гласуването. Приема се с 47 гласа за, 2 гласа против и 1 въздържал се. Поздравления! Сега преминаваме към гласуване по становището на Сара Лътфорд. Тя обаче не е тук. Тя а, се извини, че не може да дойде. Господин председател, помоли ме да я замествам, но нямам какво да кажа тук. в момента, в който казвате, че ще говорите от името на Сара, знам, че всъщност няма да кажете нищо. Е, предайте моите сърдечни поздравления и пожелания за е, добро възстановяване, за оздравяване. Сега гласуваме по 11, е, изменение 10, за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега имаме много изменения, които можем да гласуваме анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Искате да проверим чрез електронно гласуване? Край на гласуването. 19 гласа за, 32 гласа против. Изменение 1, устно изменение 1, първа част и втора част. Това гласуваме. Кой е за, първа, кой е за по първата част? Против? Въздържали се? Ще проверим електронно. Мисля, че е, се приема, но не съм много сигурен. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за, 22 гласа против и 1 въздържал се. Кой е за втората част? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това 37 за, против Можем да проверим електронно. Мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. 16 гласа за, 32 гласа против. Отхвърля се. А, 38 и 48. Гласуваме анблок. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. 42, изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 на 4 части. Това обаче изглежда е важно изменение. Гласуваме по първата част. Кой е за? Против. Да проверим, че с електронно гласуване. Край на гласуването. 28 гласа за, 23 гласа против. Сега гласуваме по втората част. За, против, въздържали се, приема се. По третата част. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Не съм съвсем сигурен. Жалко обаче, че моята собствена политическа група не ми се доверява. Край на електронното гласуване. Приема се. Част 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинете, приема се. Поправя се ораторът. 7 се приема, 8 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно, за, против, въздържали се, приема се. Две, за, против, въздържали се, приема се. 22. Председателят пита за 24, дали вече сме гласували по него. Значи, гласуваме сега по 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, приема се. 4. Гласуваме по изменение 4. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 4. Край на гласуването. 28 гласа за, 23 гласа против. Устно изменение. 2. Гласуваме сега за, против. Въздържали се, приема се. И гласуване по цялото становище, също електронно.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 46 гласа за, 2 гласа против, 1 въздържал се. Така че поздравления към а, докладчика по становище. И сега искам да кажа нещо във връзка с дневния ред. Ема съвсем в началото, когато е, говореше за проблемите, не можахме е, да разберем за какво става дума. За какво гласуване ставаше дума, че ще бъде е, прекратено. Имам предвид гласуване на парламента, което ще, няма да бъде признато за действително. Става дума за устно изменение, внесено от вас. Да, да, да. Аз не бях на пленарното заседание при гласуването, казва председателят, но председателският съвет е проверил нещата и става дума за устно изменение, което не идва от политическата група. И е, е, второ, изпълняващия длъжността председател не. а, призова тези 45 лица, те станаха обаче там, така че ние не можахме да спрем процедурата съгласно правилника, тъй като тя още не беше приложена. Става дума за е, технически грешки, две технически грешки, които са допуснати и по тази причина не можа да бъде прието това изменение. А, сега, а, значи ли, че а, ще трябва да се гласува по Нагорни Карабах? Това, а, казва господин Брок, а, е свързано с правилника и ние трябва да се починим на правилника. Господин Лансбергис беше обаче съвсем ясно, че имаше твърде малко от политическата група, които станаха това а, ми предадоха, казва председателят и мисля, че ние се разбрахме и това беше и позицията на нашата комисия. Либералите повдигнаха тази тема, господин Варховстат, и аз не мога да направя нищо в случай, че правилникът не се приложи. Мисля, господин председател, че това изменение се радва на широка подкрепа. Това, което предложи господин Лансбергис, това изменение then rules are not applied. The rules, it's over that. Това може и да е вярно, но в случая не са били приложени правилата. А правилата се въвеждат, за да се предостави някаква защита. Не може правилата да не се прилагат, само защото мнозинството не желая. Господин Танок, благодаря, благодаря ви, че решихте да се освободите от това обидно изменение, което вреди на репутацията на парламента двата доклада, ако беше прието това изменение, щяха да са несъвместими, т.е. парламентът щеше да отправи противоречиви послания, което би било напълно смешно. Към нашата група не бе отправено никакво предупреждение. Аз смятах, че НП ще подкрепи това изменение, което обаче не беше така. А господин Ландсбергис в последния момент внесе това изменение без да го обясни, без да ни предупреди. Не му се противопоставихме, но щяхме да му се противопоставим, ако бяхме разбрали за какво всъщност става дума. Ако бяхме разбрали за какво става дума в изменението, то щяха да станат 40 и дори повече депутати. Но аргумента, който изтъкнахте, че няма смисъл от това изменение, не е политически аргумент, господин Ландсбергис. Много ясно беше изменението. То изискваше и изтеглянето на войските от окупираните територии, не само в Нагорни Карабах. Трябвало е да го разберете по-рано, и ще се бъдат внесени подобни изменения за следващия доклад. Ако сте проспали това, значи не ви е мястото в парламента. Не искам да водим политическа дискусия сега, госпожа Вайдере, но ако парламентът подкрепи някакво решение, то не мисля, че бюрото има право да го отмени. Мисля, че това изменение отново трябва да бъде внесено. Парламента трябва да вземе решение. Не смятам обаче, че бюрото може да отмени решение вече взето от парламента. Това е против всякакви правила. Председателят. Тук не говорим по същество, говорим за правилата, за правилника за дейността. Той трябва да се прилага. Извършена е проверка. Аз самият не присъствах на въпросното гласуване в Страсбург, така че не мога да изляза с становище. Но не е сега моментът да обсъждаме дали нещо има смисъл или не. Говорим за прилагането на правилника. Ако смятате, че е била направена грешка, моля обърнете се към бюрото на парламента, господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Персонал и Уважавам нашия колега господин Лансбергис. Знам, че депутатите смятат, че парламентът трябва да е не само бюрократичен орган, те настояват на своите права. Два коментара във връзка с изменението на господин Лансбергис. Първо по същество – Това е изменение по параграф и в двата доклада, които разискваме за Армения и за Азербайджан. Това са текстове, които бяха постигнати в резултат от дълги политически разисквания, по които бе постигнат консенсус. Второ, господин Лансбергис нямаше подкрепата на групата на НП. Не, че сме проспали нещо, както каза колегата, но в това изменение се предвиждаше съществена промяна в текста. Това бе по същество. По процедурата Изменението бе внесено в последния момент, то не бе включено в списъка за гласуване, не разполагахме с текста на изменението, така както се изисква по правилник. Председателят на заседанието отнесе въпроса за изменението към депутатите, попита кой е против. Мисля, че повече от 40 депутати станаха Нека още веднъж повторя, НП не подкрепи това изменение. Второ, то не бе внесено в съответствие с правилата. Мисля, че решението на председателския съвет бе правилно тъй като това изменение щеше да доведе до несъответствие между двата доклада. И ако искаме да съблюдаваме правилника за дейността, то трябва да зачитаме и решенията на органите на парламента. Те имат последната дума. Господин Вигенин. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Няма какво толкова да добавя. Нека само поясня, че групата на социалистите всъщност не подкрепи този ход. Нашето становище бе гласувано в Комисията по външни работи. Обсъдихме го и на заседание на групата. И нашето становище е, че позициите, изразени в двата доклада, трябва да са огледални, да си съвпадат а аз самият не разбрах какво точно става. Останах с впечатлението, че над 40 депутати станаха и че изобщо не трябваше да гласуваме това изменение. Благодарен съм на председателския съвет за това, че обърна внимание на въпроса и че взе правилното, според мен, решение. Господин Танък, съгласен съм с всичко, което бе казано. Радвам се, че бе взето решение по техническия проблем, но имаше проблем, чисто езиков проблем с английската версия. Бе използвана формулировката at first, първо, но това не предполага последователност на събития в времето. И това предизвика объркване сред някои от английските ми колеги, носители на езика. Формулировката бе объркваща за нас, но при все това е ясно какво е искал господин Ландсбергис, а именно окончателно изтегляне на войските от въпросните територии. Мисля, че, казва председателят, Господин Лансберги си отстоя политическото становище. Господин Хауит, съвсем прав сте, господин председател, като казахте, че не трябва да говорим по същество, трябва да говорим по процедурната страна на въпроса. Но искам въпреки това да взема отношение. Проявявам известно съчувствие към госпожа Вайдере. Разбирам аргументите и, Тя запита дали е правилно председателския съвет да отменя решение, взето в пленарна зала. Възможно е в последствие да можем да кажем, че тогавашният председателстващ заседанието е допуснал грешка, но възможно ли е председателския съвет да обяви протокола от това пленарно заседание за недействителен? не би ли следвало парламентът да вземе това решение? Мисля, че въпросът на госпожа Вайдере беше съвсем основателен и трябва да се направи проверка. Е, Благодаря. Давам думата сега на докладчика. Господин председател, става дума за един доклад и смятам, че в хода на заседанието е допусната грешка във връзка с процедурата. Смятам, че повече от 40 депутати от моята политическа група бяха се станали, а много, които седяха на по-високи места в залата, видяха това. Тази процедура, аз не знам изобщо как се случиха нещата, но аз мисля, че станаха 40 човека, Веднага след заседанието отидох до компетентното място и казах, че са станали повече от 40 души, без изобщо да вземам да съм взела отношение по същество. Смятам, че е, е допусната процедурна грешка и всъщност докладите по съдържание съвпадаха. Благодаря казва председателят, допуснати са две процедурни грешки. Е, Господин Лансбергис, кое е упълномощеното лице? Кой е онзи, който може да каже колко депутати действително са станали. Това е председателстващият заседанието, онзи, който седи с лице към залата. И председателстващата въпросното заседание каза, че са станали по-малко от 40 депутати. Нейното мнение въжи, а не това на онези, които смятат, че са станали повече. Второ, доволен съм от това, че никой не поставя под въпрос изменението по същество. Отправят се само критики по процедурата. Благодаря ви за това, че подкрепяте изменението по същество. Следващият оратор с впечатление, оставам с впечатлението, че, или поне доколкото знам, изменения в пленарна зала се внасят или от името на определена политическа група, или ако бъдат подкрепени от 40 депутати. Изменението на господин с което не бе одобрено от групата на НП, всъщност е нищожно. Членовете на НП не станаха Председателя, това много често се случва с моята група. Да направя предложение. Ще прочета е, член 216 от правилника. Ако се установи грешка в е, прият от парламента текст, е, то тогава председателят изпраща текста към съответната комисия. Комисията всъщност е, проверява е, корекцията и е, също така проверява дали може да се извърши корекция. И е, ако 48 часа е, не бъде внесена тази корекция, е, след това отново изменението се или текста се поставя на гласуване. Ние сме ние не сме в тази процедура, защото има а, противоречие, но аз бих предложил да гласуваме тук по това предложение, след това ще се съобщи резултата от гласуването за корекция и ако някой от политическите групи има възражение, може да изиска гласуване в пленум. Аз смятам, че това е най-чистият начин да се справим с тази процедурна грешка и затова предлагам сега да гласуваме. Поставям на гласуване първо това, за което говоря някой подкрепя ли, е, поставям на гласуване въпроса дали някой, е, кой е за да е, гласуваме това изменение. Против? Кой е против? Значи се приема. С един глас против. Каква поправка имахте предвид? Да се заличи английската формулировка at first. Искате поправка в това, което е било предложено в пленарната зала. Това, което е било решено в пленарната зала. Така ли? Нашата комисия взе това решение, тъй като са били нарушени правилата. Не са били нарушени съзнателно. Може да се стигне до такова нарушение. Председателстващата заседанието е направила грешка. Нарушила е на два пъти правилника. Сега с голямо мнозинство взехме решение за това да докладваме на следващото пленарно заседание. Ако нещо не бъде подкрепено от една политическа група или от 40 членове, то може да бъде не може да бъде гласувано, извинете, в пленарната зала. крайна сметка в пленарната зала демократично ще се вземе решение за това дали да остане формулировката на английски at first или не. Сега всички тук се споразумяхме за това тя да бъде заличена. Господин Ландсбергис, добре, съгласен съм вместо at first да поставим first. Добре, нека оставим и на пленарната зала да реши. Много е важно, нека още веднъж подчертая, в една демокрация да се спазват правилата. Правилата предоставят гаранции, в това число и за защита на мълцинствата. Не може дори най-голямото мнозинство да се възползва от числеността си, за да нарушава правилата. Това е факт, независимо от това дали ви се харесва или не. не говорим за изменението по същество, говорим за процедурен въпрос и становището ни по този въпрос е много ясно, а именно, че трябва да следваме правилата. Ще видим как ще се развият нещата в пленарната зала. Вече гласувахме тук, вероятно ще гласуваме и в пленарна зала – И ако не спазваме правилата, е възможно някои да се възползват и от други правни възможности. Да прекъснем ли сега заседанието, тъй като имаме половин час време, или да разискаме някои въпроси от политическо естество извън дневния ред. Казвали сме си, че е добре от време на време да провеждаме такива обсъждания. Предстои ни отчет за резултатите от съвета по външни работи. Можем да обсъдим въпроса с Ирак сега през следващите 30 минути, докато дойде представителят на съвета. Съгласни ли сте? Или искате да прекъснем? Добре, прекъсваме заседанието. Но, моля ви, върнете се тук на време. Защото датският министр на външните работи ще дойде тук от Люксембург, където се състоя съветът на министрите по външни работи. Той ще дойде специално до тук, за да ни докладва за резултатите от съвета. Мисля, че е важно да присъстваме. Датското председателство е един добър пример за сътрудничеството ни с съвета. Моля ви, върнете се тук след 20 минути.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 und Herren, ich darf in unserer Mitte. Уважаеми дами и господа, нека да кажем добре дошъл на датският министр на външните работи Вили Сарндал. Радвам се, че той отново дойде при нас, както казах преди малко. Заседанието беше в Люксембург. Той трябваше да дойде в Страсбург, след това в Брюксел. Благодарим му много за доброто сътрудничество. Той ще ни информира за 3159-то заседание на съвета. Давам му думата. Много ви благодаря. Радвам се отново да се върна тук. Това е почти вторият ми дом. И се радвам, че ще мога да ви информирам за вчерашното съдание света на министрите от името на върховния представител Катрин Аштън. Вчера дневният ни беше много натоварен, предвид много положителното развитие в Бирма. Следствие на това развитие ние премахнахме санкциите и е много важно да отбележим това. Както знаете, често застягаме санкциите, но понякога ни се случва и да ги премахваме. Разбира се, взехме това решение тъй като Бирма се движи в правилната посока. Министрите взеха участие в много интересна дискусия за бъдещето на Афганистан. Това беше следващата точка в дневния ни ред. И доколкото разбрах, вчера генерал секретар на НАТО Андерс Фок се е посветил Европейския парламент – през май ще има решение, ще бъде решето решение за Афганистан. Вчера също обсъдихме кризата в Сирия, в Африка, в Мали, в Судан, Южен Судан и Гвинея Бисао. Започвам започнем с Бирма. Приветстваме положителното развитие в Бирма. Надеждите и очакванията, които бяха изразени от нас, напълно бяха постигнати. Ето защо се съгласихме да премахнем всички санкции с изключение на оръжейното ембарго, като тези мерки отново ще бъдат преразгледани през октомври. Всички стигнахме до извода, че промените в Бирма са впечатляващи и мирни. Ансанг Суи Куи и нейната партия успяха да спечелят убедително частичните избори и тя продължава да, да е говорите от името на гражданското общество в Бирма. Бяха постигнати мирно споразумения, а економическите реформи в страната също напредват. Основното предизвикателство сега ще бъде да се утвърди мира, да се засили демокрацията и да се продължи с развитието на етническите региони. Остава още много път да, да се извари, трябва да се пуснат всички политически затворници, а мирът между различните етнически групи все още е много крехък. Има и а, много опасности за процеса. А, през 2015 година ще се проведат следващите избори и до тогава трябва да настъпят още много промени на място. Европейския съюз призовава за по-нататъчни реформи, което означава активна подкрепа към правителството и всички останали заинтересовани страни. Временното премахване на санкциите вместо постоянното им премахване е предпазна мерка, мярка. Ще има посещение в Бирма другата седмица да се уверим в продължаването на реформите и в мирния процес в различните етнически области. Комисарът Пикбаус подчерта колко е важно да продължи сътрудничеството и подкрепата за Бирма. Отпускат се средства за области като образованието, здравеопазването и изграждането на кашкото общество. Министрът отговарящи за развитието, също те обсъдят въпроса за Бирма Мянмар на заседанието си другия месец. Продължаваме следващата точка от дневния ред Афганистан. Това беше ключова точка в подготовката на виза на Европейски съюз за Афганистан и ангажимент на международната общност. Важна дата ще бъде срещам всяко равнище на НАТО в Чикаго, което ще се проведе в през месец май и когато ще се обсъди по-нататъчната подкрепа за афганистанските сили за сигурност. Ще има обсъждане и на, на конференцията в Кабул през месец юни. И накрая ще има конференция за развитие, която ще се проведе в Токио през месец юли. Министрите се съгласиха, че трябва да продължи цялостната подкрепа и също така подчертаха, че тези три конференции и дългосрочните въпроси, на които, трябва, които ще се обсъждат на тях, трябва да се разглеждат цялостно. Не може да има сигурност без развитие и не може да има развитие без сигурност. Министрите също така подчертах, че сигурността сама по себе си не е достатъчна. Трябва да се намери и политическо развитие. Решение, извинете. Дискусията показа, че Европейския съюз ще продължи своя ангажимент и след 2014 година. Министрите почетаха колко важна е подкрепата за гражданската полиция и в частност колко важна е ролята на полицейската мисия на Европейския съюз при обучението на полицейските служби в Афганистан. През месец май ще има среща, на която ще се ще се е, приемат окончателните заключения на съвета. Между време на Европейския съюз ще трябва да отговори на нуждите за подкрепа на афганистанските сили за сигурност след 2014 година. Няколко министри припомниха, че Европейския съюз не е единственият потенциален донор. А от е, лична гледна точка за мен беше удоволствие, че е, министрите подкрепиха датската инициатива която има за цел осигуряване на необходимите финансови средства за афганистанските сигурни за сигурност. най важно за повечето министри беше срещата в Чикаго, но няколко министра подчертаха, че сигурността в Афганистан зависи и от преговорите с съседите и процеса от Истанбул. Въпросите, които ще се обсъдят на срещата в Токио, също бяха повдигнати. Усилията на донорите трябва да бъдат съчетани и от, ангажи... с ангажиментите, поети от афганистанското правителство на конференцията в Бон. По отношение на състоянието на жените, на жените редица министри изказаха притесненията си за проблеми в тази област. А сега преминаваме към Африка. Отново се появиха кризи в редица африкански държави. Министрите подчертах колко нестабилни са държавите, особено в региона на Сахел, където има и сериозни проблеми с недостига на храна тази година. Министрите също така подробно обсъдиха ситуацията в Африка. Положението в Мали продължава да е много притеснително. Политическата ситуация в столицата е неясна, а в северната част от страната различни групи са установили контрол върху няколко големи града. ЕКОВАС, общността на западноафриканските държави, играе активна роля в усилията си за възстановяване на конституционния ред в държавата и за разрешаване на кризата в северната част на държавата. Също така ми да почетах колко е важна ролята на съседните държави за запазване на единността на Мали, което е жизненно важно значение. Европейския съюз подкрепи прехода, включително и провеждането на избори, но преходът трябва да бъде надежден и да се извърши по граждански път, а не да бъде управляван от военните. Министрите подкрепиха идеята за провеждане на мисия, която да започне през юли и бяха прияти заключения на съвета. Министрите също така обсъдиха наскорошното подновяване на насилието между Судан и Южен Судан. Те призоваха за незабавно прекратяване на огъня и а, призоваха двете страни да се въздържат от взаимни атаки спорът между двете държави може да бъде разрешен само по политически път и чрез диалог, а не чрез война. Отеглянето на южно южно-суданските сили от Хеглик беше стъпка в правилната посока. Основната ни цел продължава да бъде подкрепа за две мирни държави, които да живеят съвместно в мир. И всичко това беше разписано много ясно в кратките заключения на съвета, които бяха прияти. Превратът в Гинея Бисело беше осъден. Той показва колко неясно и неустойчиво е положението в страната. Министрите приветстваха бързата реакция на ЕКОВАС, общността на западноевропейски, африканските държави, извинете, и беше, бяха прияти заключени на съвета в подкрепа на усилията на ЕКОВАС, ООН и други организации. Министрите изразиха становището, че вероятно ще бъде необходимо получаването на международен мандат. Бяха повдигнати редица въпроси по точка разни. Белгия спомена положението след изборите в Демократична република Конго. Испания повдигна въпроса за влушаването на бизнес климата в Аржентина, което беше доказано чрез национализирането на енергийната компания YPF. Имаше изказване в парламента по този въпрос миналата седмица и съвмест и съветът сътрудничество с Аржентина, предвиден за 20 април, беше отложен. Като това беше важна стъпка за защита на интересите на инвеститорите на Европейския съюз. Италия изказа своите притеснения относно политическия преход в Либия като специално спомена граничния контрол и въпросите свързани с миграцията. Може да се очаква влушаване в тази област предвид ситуацията в Судан, Южен Судан и Мали. Нидерландия спомена доклада, прият от Human Rights по отношение на положението в различни държави. Швеция почета колко е важно да се продължи наблюдението на положението в Беларус след освобождаването на политическите затворници и връщането на посланника на Европейския съюз незабавно след това пускане. Вече подигнати въпроса за граждани на, на един гражданин на Бахрейн. Както може би Както знаете, той е задържан от много дълго време, от 75 дни. Ние сме силно притеснени за неговото състояние. Помолихме с, с, с власти на Бахрейн да го освободят, тъй като той е датски гражданин. Вчера беше отложено решението с още една седмица. И сега ние имаме сериозни притеснения относно неговият живот и здраве. Както на всеки друг съвет, от началото на годината обсъдихме въпроса за Сирия в отговор на стоящата ситуация. Министрите вече приеха заключения, с които се приветстват втората резолюция на Света сигурност на ООН е за изпращане на мисии от наблюдатели. Отново повторихме подкрепата си за усилията на Кофи Онан не само за прекратяване на огъня, но за пълно прилагане на мирния план от 6 точки. Вече има изпратени наблюдатели на място и всички се надяваме тяхното присъствие да доведе до истинска промяна върховният представител ни представи накратко и положението в Иран след срещата в Истанбул, която се проведе наскоро. Министрите също така размениха мнения относно мирния процес в Близкия изток, като се съсредоточиха върху положението в окупираните палестински територии. Те се съгласиха да обсъдят този въпрос отново на следващия съвет на външните министри през месец май. И накрая аз представлявах върховният представител на годишният съвет за трудничество с Марокко. Така, господин председател, уважаеми член на Европейския парламент, с това приключва моята презентация от името на върховният представител и разбира се, с готовност ще отговоря на вашите отговори. А, вашите въпроси, извинете. Благодаря ви. Do we have questions? Mr. Salafranca. Благодаря, казва председателят, господин Салафранка. Благодаря, господин председател. И добре дошъл, господин министър. Радвам се, че казахте в началото, че се чувствате като у дома си на заседанията на тази комисия. Не така се чувстват други наши гости. Ще ви поставя няколко въпроса. Вчера тук направи изложение генералният секретар на НАТО. Той говори за укрепването на взаимоотношенията между Европейския съюз и НАТО, като упомена и мирния план от 6 точки. Бих искал да чуя и нещо повече за Афганистан. Президентът на Съединените щати обяви предприемането на редица мерки срещу Иран и срещу Сирия, най-вече с оглед на борба с киберпрестъпността. Европейският съюз ще се присъедини ли към Съединените щати в тези им действия? Какво е положението с поразумението за доставки на газ между Египет и Израел след атаките срещу газопроводи? Знаем, че Израел е зависим по отношение на доставките на газ от Египет. Около 40% от доставките на газ към Израел се извършват от Египет. Споменахте и удържавяването на WPF, енергийната компания в Аржентина. Обсъдихме този въпрос миналата седмица в Страсбург. Европейският парламент с мнозинство прие резолюция по въпроса. Върховният представител и съветът направиха свои изявления, но тази тема не е упомената в протокола от заседанието на съвета на министрите на външните работи. Какви са резултатите от това обсъждане на съвета? Какви действия предлага той? Това бяха моите въпроси. Господин министр, благодаря ви още веднъж, че се отзовахте на поканата ни. Госпожа Гомеш, благодаря, господин председател. Имам следния въпрос към представителя на съвета. Можете ли с увереност да потвърдите, че Бирма ще ни гарантира възможност за разполагането на своя територия на мисия на ООН, която да може да изпълни програмата, предложена от комисар Пибалкс. Балкс ще може ли Бирма да ни предложи гаранции за освобождаването на политическите затворници и за установяването на режим на зачитане на основни свободи, като например свободата на медиите и на гражданското общество? Вторият ми въпрос. Съветът обсъждал ли е very negative precedent. Последиците от използването на безпилотни самолети в Либия. Това има особено голямо въздействие върху съседните държави, например Пакистан. Знам, че междувременно има възможност да се закупуват безпилотни самолети по за 300 долара, които да се допълват с МИ 6 и това според мен е особено тревожно. По въпроса за Африка, това, което се случва в Мали, дори в Гвинея Бисал, до голяма степен е свързано с случилото се в Либия. Има връзка също така и между случилото се в Либия и конфликта в Судан. Съветът ще подкрепи ли Лейди Аштън във връзка с разполагането на наша мисия в Либия. Знаем, че скоро ще се установи наша делегация там, но тя трябва да разполага с служители. Обмислял ли е съветът ролята, която следва да изиграе в Бенгази? Много е важно да се обмисли този въпрос, тъй като ще проистекат последици за нашата сигурност, за сигурността на Либия и за сигурността в цяла Африка. Въпрос за Гвинея Бисал. Споменахте, че съветът осъжда случилото се там, че изисква освобождаването на политическите затворници, че се обявява против репресивните мерки но няма категоричен ангажимент за установяването на мисия по общата политика за сигурност и отбрана. Мисия, която следва да извърши реформа в областта на сигурността. Такава мисия бе разположена на територията на страната в миналото. Много е важно <clears throat> тя да бъде разположена и сега, ако искаме държавата да осъществи реален политически преход и да се справи с трафика на наркотици. Господин Танък, благодаря, господин председател. Здравейте, господин министър. Няколко думи за Аржентина. Говорихте за удържавяването на УПФ Чуждестранни банки, най-вече банки от Великобритания, бяха изложени на голям натиск във връзка с това, ако те искат да финансират добива на нефт на Фолкландските острови. Знам, че става дума за въпрос, който трябва да бъде решен на двустранна основа между Обединеното кралство и Аржентина. Но кои държави, освен Испания, могат да си позволят да подкрепят Аржентина в позицията изпрямо Фолкланд? И може ли от това да проистече обща позиция в рамките на общата външна политика и политика за сигурност? Говорихте също така за конфискуването на активи на Испания от страна на Аржентина. Вероятно ли е това да е повод за преустановяване на членството на Аржентина в Г-20? Явно е, че популисткото правителство там не зачита особено правото на собственост и върховенството на закона. Няколко думи за страните от източното партньорство и Русия. По въпроса за Беларус, господин Санников бе освободен наскоро. Бе ли разискван въпросът за това дали са били освободени останалите политически затворници, дали може частично да се преустановят санкциите спрямо Беларус. По въпроса за Украина все още не е решен проблемът с делото Тимошенко. Издадена е заповед за арест на бившия министър Луценко, който получи политическо убежище в Полша, в Чешката република, извинете. Ясно е, че правораздавателната система работи избирателно. Обсъди ли се въпросът с опозицията в страната, която явно е изложена на голям натиск от страна на правителството, както и на преследване? Русия. Путин бе преизбран там за президент. Мислите ли, че той сега е по-вероятно да поеме по пътя на реформите, по пътя на установяване на върховенство на закона в една страна, която де-факто се управлява от клептократи. Възможно ли е дела с висока обществена значимост, като делото срещу Ходорковски или наказателното преследване срещу господин Ходорковски, да бъдат обект на някакво преразглеждане в посока към установяване на демокрация и зачитане на правата на човека в Руската федерация. Благодаря, господин председател. Благодаря много за е, вашето изложение. Аз е, разбирам, че в съвета не са се занимавали с а, този случай Рапсал. Съгласен съм, че а, този многонационален концерн има твърде малко общо с а, програмата, която вие сте написали. Тези 10 милиона души, които са засегнати от глад, ми представляват много по-голяма грижа и това се прави въпреки ангажимента на ООН и въпреки обещанието на ООН за оказване на финансова помощ в размер на 30%. Това означава, че ние в Европейския съюз трябва да знаем какво всъщност означава ситуация, в която не се осигуряват достатъчно финансови средства. Много хора просто ще умрат. 70% от засегнатите лица ще бъдат това, нито един от акционерите на Репсол няма да умре и за това аз приветствам, че случаят Репсол не беше включен в дневния ред на съвета. Естествено, става дума за международните отношения в света и аз не мога да приветствам това, което господин Расмусен, генералният секретар на НАТО, каза вчера. Той каза именно, че не трябва кризата да бъде повод за намаляване на военните разходи, но точно обратното трябва да се направи. Ние трябва да съкратим военните разходи. Как е възможно да се съкръщават социални разходи в Европа, а не военни разходи? Как е възможно целите на хилядолетието да не се спазват? Тези въпроси също трябва да намерят отговор. За съжаление обаче отговор не се предоставя, поради което аз смятам, че е абсолютно необходимо Европейският съюз да отговори на желанието на ООН за осигуряване на достатъчно финансови средства за решаване на драмата в зоната Сахел. Аз също така искам да науча дали има някакви признаци на напредък след последното посещение на госпожа Аштън и дали това трябва да се очаква. Госпожа Ештън е, излезе с декларация. Иран е, твърди винаги, че мирното използване на атомната енергия не може да бъде забранено на никой в страната. Има някои добри новини. Аз обаче искам да чуя от вас дали разполагате с друга информация за възможността за преговори, за да се предотврати е, това, което желая Израел, а именно да бомбардира ядрените съоръжения в Иран. Това би дестабилизирало целия регион. Искам да напомня, че Израел е, разполага с ядрено оръжие и срещу това никой не протестира. Освен това, е, искам да е, посоча, че парламентът скоро прие резолюция, в която се напомня за окупацията на а, зоната а, около Сахара, Субсахара. Господин Бак Кимун посети тази зона и аз искам да чуя дали от страна на съвета е имало някакви инициативи не само за а, наблюдение върху спазването на правата на човека, но и да се гарантира, че а, е, тази мисия в зоната Сахел а, е, ще даде резултати. Госпожа Лахбилер. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Сьондал за обстойното изложение. Благодаря ви, че поехте и ангажимент да помогнете на лишения от свобода в Бахрейн, който е обявил гладна стачка. Въпросът ми е свързан с положението в Бирма. Парламентът прие декларация, в която се очертават всички проблеми с правата на човека там. Вие заявихте, че е взето решение за временно преустановяване на санкциите. Във въоръжените сили има някои субекти, които все още оказват контрол, например, върху дърводобива. Как сега, след като временно са преустановени санкциите, ще гарантирате тези хора да не се възползват от създалото се положение? Второ, доколкото знаем, има голяма необходимост от консолидиране и изграждане на капацитет в почти всички области на политика в страната, тъй като страната е била изолирана от света. Студентите в Бирма не отговарят на изискванията, не могат да участват в програмата Erasmus Mundus, има ли възможност за приемането на специален режим за студентите от Бирма, така че те да могат да участват в тази програма? Мисля, че те високо биха оценили една такава мярка. Председателят, благодаря. Господин министър, имате думата за отговор. След това отново ще можете да зададете въпроси. Благодаря ви. Първо на въпрос на господин Салафранка за Афганистан. Мисля, че четири въпроса ще определят бъдещето на Афганистана. Първият въпрос е свързан с сигурността. Защото без сигурност всичко постигнато до тук ще бъде загубено. Няма как да се осигури образование, да се гарантират правата на жените. Няма всъщност никакви възможности за развитие на страната без сигурност. Така че сигурността е първият важен елемент. Вторият елемент е волята за принос към развитието на държавата в дългосрочен план. Защото е ясно, че афганистанците няма да могат да поемат този ангажимент през следните няколко години. Третият елемент ще бъде подкрепа за една функционираща економика в Афганистан, разработване на селското стопанство, на транспортната инфраструктура и също така разработване на възможностите на добивната промишленост и на други промишлености, за да може Афганистан един вид да си стъпи на краката. Четвъртият важен елемент е свързан с съседните страни, страни като Пакистан, Иран, Русия и Индия и ролята, които те ще играят. Мисля, че трябва да работим и по четирите елемента едновременно. И петият е, въпрос, който също е не по-малко важен, е свързан с е, националното политическо развитие на Афганистан трябва да бъдат постигнати редица споразумения, трябва да се включат различни фракции и трябва да се направят редица компромиси. Трябва също така да се наблегне върху гарантирането на правата на жените и правото на образование на децата. Задал се също така и въпрос относно Близкия изток и нападението срещу газопровода. Разбира се, много е притеснителен факт, че сигурността в региона отслабва. Това подчертава необходимостта да се постигне решение чрез преговори в региона. И мисля, че ако аз самият трябва да дам някакъв съвет, мисля, че е време да се обмисли политическо споразумение за благото на самия Израел, но също така и за благото на населението, живеещо в Палестина. Мисля, че всъщност това е последното поколение, което ще е склонно да сключи политическо споразумение. И ако не се постига някакво решение след 20 години на преговори, ще се окаже почти много трудно да се постигне някакво политическо споразумение. Времето ни изтича и трябва наистина да се съсредоточим върху намирането на политическо решение. Относно одържавяването на компанията YPF, да, възможно е да се пристъпва към удържавяване, но това трябва да се извършва съгласно съответните правила. А ние си притесняваме, че в случая не се спазват правилата. Ето защо имаше силна подкрепа от страна на Испания. Въпросът ви е какви стъпки ще се предприемат. За сега изчакваме Испания да изясни какво възнамерява да предприеме по този случай. Относно Сирия, Ако има изобщо някаква светлина на надежда в настоящото положение, тя е в мисията за наблюдатели по няколко причини. Първо, те трябва да докладват на Кофи Анан и на съвета за сигурност на ООН за положението в Сирия. Имаше подобно развитие и когато имаше наблюдатели на арабската лига в Сирия, защото хората отново излизаха по улиците, чувстваха се по-сигурни, по-защитени по някакъв начин от присъствието на наблюдателите и се осмеляваха да пишат и да говорят за това, което се случва в Сирия. Също така беше важно, че всички членове на съвета за сигурност на ООН е, постигнаха съгласие, което означава, че Русия и Китай вече е, подкрепят мисията за наблюдатели. Така че ще се вземат съветните мерки, ако наблюдателите докладват, че няма никакъв напредък по плана от 6 точки. Относно Африка, съгласен съм с вас, че случващото се там е много притеснително. Дедящам посети Африка преди две седмици, е, Южна Африка преди две седмици и Нигерия преди около два месеца. И най-притеснително там всъщност е дълбоко заложената бедност в целият регион. И всичко което се случва там е взаимно свързано. Появата на туристични групи в северна Нигерия и на Алкайда в, в северните части ето защо наистина е важно да се реагира незабавно на хуманитарната криза. Много е важно да присъстваме на място, да подкрепим Организацията на западноафриканските държави, която наистина върши отлична работа. Мисля, че положителното в Африка в момента, въпреки всички тези трудности, е фактът, че африканските управници започват да поемат отговорност за случващото се там. В а, всъщност е, на посещение си оценахме в същият хотел, в който се водеха преговорите между Южен и Судан и Судан. И мисля, че е важно да го кажа необходимата подкрепа на именно този процес на пламена политическа отговорност. Сега относно Беларус, Украина и Русия. Силно сме притеснени от развитието в Беларус. въпреки освобождаването на някои политически затворници, положението продължава да е много притеснително. Ние като Европейски съюз налагаме санкции на някои от водещите компании и някои от политици в държавата. Относно Украина, наясно сме с съдебното дело, което се води срещу Тимошенко. Затова и не подписахме споразумението за асоцииране с Украина. Ще изчакаме. Става въпрос за едно споразумение, което е свършено от техническа гледна точка, но все още не е подписано. Имаше въпрос дали си представим Путин като реформатор това не е първото нещо, което ми идва на ум, като чуя името му, но все пак има и някои насърчаващи зна, знаци след изборите в Русия. Хората показах, изказаха своето мнение относно начина на провеждане на изборите – И това беше положителното от изборите в Русия. Иначе предполагам, че Путин ще продължи да управлява Русия по същия начин. Ето защо трябва да подпомагаме опозиционните групи, но трябва, разбира се, да влезем в контакти с управляващите в Русия, за да им помогне в процеса на реформа и се надяваме след 20-30 години да видим една по-жизнена демокрация в Русия. Или поне се надявам това да се случи. И накрая се връщам отново на Бирма. Имаме три основни важни елемента в Бирма. Първият е изборите, частичните избори, които бяха проведени в началото на април, те бяха проведени по много добър начин, както си надявахме. Вторият важен елемент е освобождаването на част от политическите затворници. Надявам се този процес да продължи. И третият важен елемент е свързан с е, малцинствата. Все още има напрежение между отделните малцинствени групи и се надяваме и този проблем да бъде разрешен. Аз самият съм положително настроен. Мисля, че беше взето стратегическо решение от страна на управляващите управляващата военна каста в Бирма, че те искат отново да се присъединят към света. За момента временно сме премахнали санкциите, което означава, че можем отново да ги наложим, ако положението там се влуши. Но смятам, че за момента трябва внимателно да следим ситуацията в Бирма, да установим политически контакт с различните групи в страната и да се опитаме от наша страна да подпомогне политическия процес. Благодаря ви. Благодаря. Сега има още четирима желаящи да зададат въпроси. Ще ги помоля да се ограничат в рамките на една минута. Merci infiniment. Je veux faire un commentaire sur euh, euh, les... Господин председател. Благодаря ви. Благодаря ви за присъствието днес сред нас. Бих искал да се спра на положението в Мали, защото наистина случаят е много деликатен. Мали беше един вид добрият ученик в Африка Мога да припомня, че бившият президент беше един от малкото африкански президенти, които са се изказвали не само пред нашата комисия, но и на пленарна сесия на парламента. Повдигнат беше въпроса за бедността в Африка и за появата на нови терористични групи, но е важно да се вземат предвид и други два елемента по отношение на Мали. Първото е уязвимостта на военното положение в страната, което на практика блокира разрешаването на проблема в севера, в самата част на страната. И вторият елемент е проблемите с съседните държави и в частност с Мавритания. В момента положението е осложнено от факта, че президентът на Мавритания и неговата власт беше направена по-уязвима от скорошните протести. Благодаря ви, думата има госпожа Мунес. Е, благодаря, господин председател. Е, благодаря, господин министр. Моят въпрос също е свързан с Мали. Искам да науча нещо повече за ролята на Алжир в този регион. Е, Въпросът за туарекската общност и за нейната роля е изключително важен в този конфликт. Вие знаете това и Алжир може да изиграе тук дестабилизираща роля. Затова аз искам да знам с каква информация разполагате. Групите на Алкайда отчасти идват от Алжир, това е известно и също така има информация за ролята на алжирските тайни служби. Знаете ли нещо във връзка с сътрудничеството с Алжир за прекратяване на конфликта? Господин Галер, господин председател, господин министр, с много е, голям интерес е, проследих вашето изложение. От е, съобщения в пресата е, също научих нещо. Ставаше дума за мирния процес и за разговорите за ядрените е, инсталации на Иран. Сега по отношение на е, Израел беше променен е, протокола и е, спрямо Иран ще има ограничителни мерки. Аз се очудвам, е, че по темата е, в израелската преса всеки път е, има някакви съобщения. Въобще не беше изразено обаче мнение за предстоящо нападение на Израел е, на върху, ирландски, върху иранските извинете, е, ядрени съоръжения. Така че аз искам да попитам какво е мнението на министрите по това. САЩ е, е, заеха относително е, ясна позиция и аз мисля, че ако други министри е, говорят с представители на страната, е, това трябва да се прави всеки ден. Какво е вашето мнение? Merci, Monsieur le Président. questions, Monsieur le... Благодаря ви, господин председател. Имам три въпроса към вас, господин министр. Първият е свързан с Сирия и Либан. Последствията от случващото се в Сирия върху Ливан, върху Ливан са много съществени, както от политическа, така и от хуманитарна гледна точка. От заключенията на съвета разбирам, че се полагат усилия за бешенците, Предвидено ли е нещо конкретно за Ливан? Вторият ми въпрос е свързан с а, Судан и Южен Судан. Положихме много усилия при обявяването на зависимостта на Южен Судан, както с логистична подкрепа, така и с финансова подкрепа, след което престанахме да говорим за Судан и за Южен Судан, въпреки че знаехме, че все още съществуват проблеми вложихме много надежди и много финансови средства в разрешаването на нерешените проблеми, в частност проблемите свързани с петролната промишленост. И сега изведнъж студен отново се появява на дневен ред, така че се питам дали на времето взехме правилният избор. И третият ми въпрос е много кратък. В края на заключенията се говори за размяна на кореспонденция с Израел за промяна на анекси 1 и 2 на протокола. Може ли да ни кажете няколко думи по този въпрос? Благодаря ви. <laughs> Uh, Господин министр, благодаря. Няколко думи за Мали. Има опасност обстановката в Мали да окаже въздействие и върху съседни държави, там да възникне същата ситуация. Затова е много важно да се направи опит за повторно установяване на конституционния ред в Мали. Особено важно е да се запази целостта на държавата, така ще можем да обърнем внимание и на Чад, и на Нигерия, и на други съседни страни. Европейският съюз ще може и по-бързо да предприеме действия в региона Сахел. По-бързо, отколкото очаквахме, тъй като положението може да се промени в посока, която <clears throat> да стане опасна. Не отговорих на въпроса ви за Либия и за доставките на оръжие към южната част, към Южен Судан. Разбира се, това също влушава обстановката и увеличава заплахата. По въпроса за очакваното нападение от страна на Израел, насочено към Иран. Много слухове се носят за това. Мисля, че трябва да изчакаме е, края на преговорите, които ще проведе Лейди Аштън. В рамките на тези преговори Европейският съюз нека използва метафора от футбола, ще стане член на нова лига, ще излезе на качествено по-високо ниво във външната си политика. Разбира се, имаме по-малко влияние към момента върху Иран в сравнение с САЩ, но това може да се промени. Аз лично смятам, че би било особено опасно едно военно нападение. Има опасност Близкият изток, ако се извърши едно такова нападение, да изпадне в положение, върху което никой вече не може да окаже контрол. Затова е особено важно Европейският съюз да положи усилия за намирането на решение по пътя на преговорите. С това ще отговоря и на друг кръг от въпроси, а именно Иран има право, като всяка друга страна, да използва атомната енергия за граждански цели. Това не е под въпрос но Иран няма право да разработва ядрени оръжия. Ако разработва ядрени оръжия, то това може да окаже въздействие върху целия регион на Близкия изток. Може положението да излезе извън контрол. По въпроса за Ливан и беженците. Две страни в региона приемат най-многоброен поток беженци. Това са Ливан и Турция. Мисля, че трябва да предоставим хуманитарна помощ на двата големи беженски лагера в тези страни. Видях кадри от това, което предприема турското правителство. Турция е приела на своя територия до момента 25 000 беженци. Предвижда се броят на бежанците да достигне 50 000. Мисля, че трябва наистина да помогнем на Турция, като окажем хуманитарно съдействие. За Судан преговорите се водят под ръководството на бившия южноафрикански президент, което според мен е много положително. Много въпроси не бяха решени още преди обявяването на независимостта на Южен Судан. <clears throat> Един от тях е определянето на границите между Судан и Южен Судан. Друг въпрос е свързан с превоза на нефт от южната част към пристанището на Судан. <clears throat> Има също и някои въпроси, свързани с младсинствата. deal with this kind of conflicts and led by one of the strongest African voices. Мисля, че регионалните организации са онези, които могат да се справят с въпроса, свързан с Судан. Регионалните организации, представени от бившия южноафрикански президент. И нека оставим това на тях. Okay. Kind of uh, willingness to cooperate. I forgot to, uh... Пропуснах да отговоря на въпрос за Гвинея Бисал и общата политика за сигурност и отбрана. Преустановени бяха действията преди година, защото нямаше сътрудничество между правителството, подкрепено от военните и мисията по общата политика за сигурност и отбрана. Не сега е моментът да се изпраща нова мисия по общата политика за сигурност и отбрана. По-скоро трябва да обмислим как да подкрепим тази особено уязвима държава, която е жертва на трафика на наркотици от Южна Америка. Събитията от изминалите дни там показват, че трябва да седнем на масата на преговорите всички заедно да разработим по-добър план за действие в Гвинея Бисал. Не мисля, че сега е момента там да се изпрати мисия по общата политика за сигурност и отбрана. Може би това ще е възможно по-нататък. Господин Танък, съвсем набързо. В британската преса през изминалите седмици много подробно бе отразено случващото се в Китай, конфликта за власт след обвиненията в убийство на един британски, може би на един френски гражданин. Имаше ли разисквания за това какви ще са последиците за отношенията между Европейския съюз и Китай? Има вероятност някои от хардлайнерите там да се наложат. Има ли вероятност за това да бъдат изправени пред съд онези, които са виновни за убийството на тези европейски граждани. Не обсъдихме това на съвета, но през септември и октомври предстоят избори за нови китайски ръководители. Да се надяваме, че ще бъдат избрани хора, които ще проявят малко по-голяма решимост за реформи, реформи в редица области, но докато не се проведат изборите там, не мога да отговоря на въпросите ви, тъй като не разполагам с информация. Thank you very much for taking your time to come to here, here to us. Благодаря, че ни отделихте от времето си, че отговорихте на въпросите ни. Надявам се да продължим с, с сътрудничеството си и за бъдеще. И също така забравих, Забравих да благодаря и за присъствието на колегата от службата за външна дейност.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 директива относно хармонизиране и изисквания за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чието ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и директива 2007-14 на комисията. it could be helpful and also to the annual financial statements and all that stuff. Uh... Ще говорим и за годишните финансови отчети, консолидирани финансови отчети и свързани доклади на някои видове предприятия. Много се радвам, че имаме възможност да изготвим становища по тези две теми. Ще ги обсъдим заедно. За целта сме поканили и експерти. Нямаме много време. Така че ще дам дума на експертите, но за малко и след това госпожа Брантнер ще ни обясни какво са ни казали те. Давам думата на госпожа Шели Кан, която работи по изискванията за прозрачност съгласно така наречения закон Дот Франк. Имате думата. Благодаря, че ми дадохте възможност да обсъдим раздел 1504, който бе въведен в закона Дот Франк. Ще ви обясня и какво е въздействието на тази разпоредба върху изискванията на Европейския съюз за прозрачността. Мисля, че тя ще доведе до исторически промени за сектора. Ще успеем да постигнем повече прозрачност и стабилност. Ще се съсредоточа върху два основни аспекта. Ще се спра и върху това как Комисията по ценни книжа и фондови борси прилага разпоредбата в Съединените щати. Първият аспект е свързан с отчетността. Законът Дот Акт съдържа ясни разпоредби. В него се предвижда пълният размер на плащанията, които са свързани с добива на нефт и газ трябва да бъде оповестяван. Тясно си сътрудничим с Комисията по ценни книжа и борси при прилагането на тази разпоредба. Тя се отнася специално до проекти, а не до конкретни страни. Вторият аспект, върху който искам да се спра, са изключенията по законодателството за страните на происход. Не мисля, че такива изключения, както и каквито и да било изключения, са добра идея. Няма данни, според които законодателството на конкретни държави би, би им попречило да оповестят изискваната от тях информация. Университетът в Колумбия извърши проучване на 150 договора, извърши проучване и на конкретни страни. Проучването показва, че в нито една държава не действа законодателство, което да предвижда забрана върху оповестяването на подобна информация. Ако информацията е поверителна, ако оповестяването и е заплаха за националната сигурност, то за тези хипотези е предвидена възможност за неучастие. Мисля, че ако се допуснат изключения, ще разрешим на определени държави да си намерят вратички в законодателството, да заобиколят разпоредбите и това ще са именно тези държави, в които искаме да постигнем по-висока прозрачност. Мисля, че трябва да се приложи принципа на завареното положение. Ако е прието някакво законодателство, което не допуска огласяването на подобна информация преди приемането на закона Дот Франк, то може да се предвиди преходен период. Благодаря, господин Стивън Блайт от British Petroleum. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата да участвам днес тук. Ще ви изложа становището на Европейската добивна промишленост във връзка с инициативата за повече прозрачност. Обявяваме се за повече прозрачност. Готови сме да оповестим информация за плащанията, които извършваме. Искаме да се приемат ефективни разпоредби за процедурата по оповестяване глава 9 от проекто Директивата за счетоводните стандарти. Дружествата искат режимът, който се предложи да е съразмерен трябва да се избегне нанасянето на вреди върху европейските дружества върху техните конкурентни предимства. Оповестяването на плащания, извършвани към всички нива на централната изпълнителна власт, ще даде възможности на гражданите да получат повече информация. Това оповестяване трябва да бъде разбито в зависимост от нивото на изпълнителната власт, към което се извършва. Спазването на националното законодателство е сред първите задължения на дружествата, така че това оповестяване трябва да става в съзвучие с това законодателство. Има и известна загриженост във връзка с изискванията те въжат не за конкретни проекти, а за всички операции, които се извършват дружествата в съответната страна. Второ, много е трудно да се намери точно определение на понятието проект за всички отрасли и страни, Трето, може да има отражение върху конкурентоспособността на дружества, установени в Европа, както и върху конкурентоспособността на целия отрасъл разширяването на приложното поле на глава 9, т.е. предвиждането на оповестяване на други видове информация, като отчет за приходите и разходите, както информация за балансовото число, то към момента трябва да се провери до каква степен това разширяване на приложното поле ще допринесе за борбата с корупцията трябва да се види как то ще допринесе за определянето на това дали дадена компания е заплатила необходимата сума, изисквана от нея или не. Аз лично не смятам, че изискването на подобен вид информация ще доведе до напредък в тези области. Мисля, че има други начини за справяне с нарушенията на данъчното законодателство. Много политици, длъжностни лица и представители на дружества смятат, че трябва да се избегне оповестяването на множествена информация – в заключение, нека се върна към казаното в началото. Добивната промишленост е за постигане на по-голяма прозрачност по отношение на приходите. Готови сме да оповестим информация за плащанията, които извършваме към Централната изпълнителна власт. Обявяваме се за приемането на действащи ефективни разпоредби в тази област, както и на по-добро европейско законодателство. Благодаря, господин Саймън Тейлър директор и основател на Global Witness, организация на гражданското общество. Много ви благодаря. Искам да направя четири коментара. Първо бих искал да спомена от колко много време е продължава този процес. Може би някой от вас се занимава с него отскоро, но аз започна, аз създадох Go Witness през 1999 година, за което продължихме с друга компания, кампания през 2002 година. И в крайна сметка се стигна до лансирането на инициативата за прозрачност за добивната индустрия, предприятието от министр-председателя Тони Блер, също по-късно тази година. Около нашата компания са освободили около 650 неправителствени организации по целия свят и ние имаме една обща цел, а именно да се справим с проблема, свързан с липсата на прозрачност за сериозните средства, които идват като данъци от добиваната промишленост. Но това не е проблем само свързан с някои от корумпирани криптократични държави. Това според нас е и проблем свързан с счетоводството на големите компании. Ето защо искахме да подчертаем, че е важно да се създадат добри общи стандарти, и това е основната ни цел, защото ако създаването на подобни стандарти ще пренебрегнем аспекта счетоводство на компаниите. За тази забележка искам да кажа, че ние искаме много ясно определение на понятието проект. То е жизненно важно и наистина има липса на последователност между практиките в различните отрасли. Ние предлагаме определението да е следното. Проектът са активи, са е, дейността, която се извършва от даден или чрез концесия в определен отрасъл за дадена дейност. Така, например, ако не се оповестява информацията съгласно проектите в областта на отбирната индустрията, те трябва да се оповестяват въз основа на концесиите, които са получили. И това е много важна информация. Миналата тази седмица разгледахме доклад за плащанията на British Petroleum в Ангола. И има законно изискване за плащане за дадени технология към националната петролна компания в Ангола, но реално погледнато подобно подобна техника не е придобитам. Така че всъщност вече години наред British Petroleum е, излива пари в тази е, компания, която реално не ги освоява. А, така че, а, е, както виждате, тук се преминава от а, е, открито нелегални плащания към по-прикрити схеми за извършване на подобни плащания. Продължаваме нататък. В предложението на комисията има клауза за изключение подобно на Шерис. Напълно съм съгласен, че не трябва да има подобни изключения. Според нас това е харта, която дава възможност на диктаторите да се възползват от нея. Видяхме какво се случи в Либия минута година. Запознат съм поне с пет примера в, за действие в а, Ангола, които много напомнят на действията, които бяха предприяти в а, Либия. Става въпрос за криптократски режими, които не дават никакъв отчет за действията си. И затова се радвам, че и докладчикът Брантнер предлага премахването на тази клауза за изключение. И накрая бих искал да кажа, че Имаше предложение в доклад, на докладчика на докладчика Лене да няма изискване за оповестяване в някои случаи. Но искам да вече на практика, освен една шепа компании в областта на информационните технологии. Повечето компании не предоставят адекватна информация и на практика ни казват много малко за това, което извършват. Ето защо имаме нужда от оповестяване информацията по проекти с много високо качество. И ние вярваме, че в режимите, където управляващите не искат да предоставят необходимата отчетност, ще намерим начин да ги принудим да го правят. Благодаря ви. Стефан Шепърс. И накрая господин Стивен Шепърд, който е партньор на специална компания за консултантска компания. Имате думата. Благодаря ви, ще си изкажа в честността на в качеството ми на председател на Африканския форум в Брюксел, който е група за размисъл посветена на а, Африка. Корупцията е сериозен проблем за свободната търговия. Ето защо трябва да приветстваме комисията за инициативата, предприятия за намаляване на корупцията. По този, корупцията подрива конкурентоспособността на нашите компании, както и на другите компании. Въпреки това обаче смятам, че предложенията в двата документа, представени от комисията, са прекалено скромни. Бих искал да се позовам на регламента РИЧ. Това е на много, много смел законодателен акт на Европейския съюз, където се определят много ясни стандарти за химичните елементи. Забранен е внос на химични елементи, ако те не отговарят на стандартите на Европейския съюз. Имаше сериозни възражения от страна на представителите на, химична, на химическата промишленост при предлаган, първоначално предлагане на този проект. Но днес се оказва, че този регламент допринесе принесе сериозно за развитието на тази промишленост в Европа и че те, и компаниите намериха много иновативни начини за менеджмент и управление. И се питам защо не можем да използваме подобни методи за премахване на корупцията по цялата верига на доставка. Ето защо бих искал да направя три предложения. Първо, напълно съм съгласен с докладчика, че трябва да включим не само добивната промишленост. Има и други отрасли, които сериозно са замесени в корупцията в Африка, като например отрасла на на комуналните услуги. Имаше изследване на Бернинският университет, което показва, че най-големите грабители на земя в Африка всъщност са европейските компании от сектора на хранителната промишленост. На второ място смятам, че трябва да включим и всички агенции, институции и органи, свързани с централната изпълнителна власт. Криптократичните режими никак не са глупави. Те знаят какво в момента се обсъжда в Брюксел правителството на Южна Африка вече пренасочва всичките си корупционни схеми чрез един нов орган, който е на практика под контрола на управляващата партия. Трето, трябва да се свърши работа и в държавите членки. Прозрачността започва с корпоративното право и спазването на правилата трябва да започне национално равнище. Ето защо предлагам да обмислим възможността за това как може да насърчим държавите членки да вземат пример от закона за борба с подкупите в Обединеното кралство. И накрая мисля, трябва да вземем предвид и стотиците добросъвестни компании, които имат добри практики на управление, които им позволяват да избягват корупционните практики. Трябва да има разпоредби и за компаниите, както има и за съответните държави. И мисля, че трябва да умислим възможността за използване на подобен механизъм за контрол между равни трябва да се намерят е, и положителни инициативи, е, защото големите инвеститори все повече си дават сметка, че има сериозна политическа опасност е, да инвестират в компании, които практикуват корупционни методи. И това също трябва да се вземе предвид. Благодаря ви, че ми давате възможността да представя пред вас тези няколко идеи. From uh, these uh, angles through which we evaluate our problem, and now I'm asking Председателят, благодаря за това, че изложихте своите гледни точки по проблем, който ни занимава всички. Сега давам думата на докладчика госпожа Брантнер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите експерти, които много добре изложиха контекста на законодателното предложение на комисията. Така че няма да се спирам върху него. По-скоро ще се спра върху позицията, която ще отстоявам тук в парламента. Приветствам законодателното предложение на комисията, което е в съзвучие с действащото законодателство в Съединените щати и с подобно законодателно предложение там. Избягването на множествените процедури, според мен, би било една добра мярка – ако искаме да си сътрудничим с трансатлантическите си партньори. Както казах, оценявам законодателното предложение на комисията. То ще е в полза не само на представителите на гражданското общество и на дружествата, извършващи дейност в трети страни. То ще даде възможности на представителите на отрасъла да вземат по-съзнателни решения и ще допринесе за енергийната сигурност енергийната сигурност е на по-високо ниво в държави, които живеят в мир и се радват на устойчиво управление. И смятам, че във връзка с това, че законодателното предложение ще е в интерес не само на страните от третия свят, ако ми позволите да използвам този израз, но и на другата страна, на европейските дружества. В доклада си обаче ще поставя ударението върху третите страни. Мисля, че там ще се увеличат перспективите за развитие. Не смятам, че ще успеем да изкореним корупцията в тези страни, но ще направим прилагането на корупционни практики по-трудно. Често ми се задава въпросът, нима искате да изкорените корупцията? Не, няма и да можем, но с въпросното законодателно предложение се стремим максимално да я предотвратим. Трябва да има по-добре определен прак на същественост. Той трябва да възлиза на 100 000 евро. Това е една добра стойност, от която не проистича административна тежест. Наистина съм за заличаването на клаузата за освобождаване от изискванията за оповестяване възоснова на националното законодателство. Тя ще даде възможност на определени държави набързо да приемат съответното законодателство. Знаем, че много дружества в договорите си така или иначе предвиждат клаузи, които им позволяват да заобиколят действащото законодателство. Така че, така или иначе, се предвиждат изключения от изискванията по национално законодателство. Има и още един въпрос във връзка с разширяването на приложното поле по отношение на отраслите и информацията, която трябва да се оповести. Мисля, че не бива да сме лицемерни и трябва да приложим съгласуван подход. Затова предлагам да се въведе механизъм за докладване по страни определени данни, като например обем на продукцията или брой на служителите са от значение и трябва да се предоставят. Ако имате някакви предложения за информация, която би била от полза и би следвало да се оповестява, с готовност ще ви слушам. Това бе всичко от моя страна. Обявявам се за подхода основан на понятието проект. Надявам се, че ще ме подкрепите за това. И накрая няколко думи за административната тежест, която ще трябва да понесат европейските дружества. Водих много неофициални разговори, срещнах се с много заинтересовани страни. Според изискванията не се предвижда дружествата да събират нови данни. Тоест, информацията, която те трябва да предоставят, така или иначе е на тяхно разположение. Това са данни, които те използват на вътрешно ниво при управлението на дружеството. Така че не мисля, че от новите изисквания ще проистече значителна административна тежест за дружествата. Друг аргумент, който се изтъква против новото законодателство е, че може да се изиска оповестяването на чувствителни данни. Но обикновено конкуриращите се дружества повече или по-малко знаят какви сделки се договарят. Това не е никаква тайна. Ако става дума за вътрешна информация, то мисля, че трябва да подходим внимателно, но не бива и да сме прекалено толерантни. И ще кажа нещо от своя име. Два пъти вече бях в Либия. Срещнах се с изключително храбри млади хора, които се борят за повече прозрачност в страната, които наистина искат добивната промишленост и най-вече нефтодобивът да придобие по-голяма публичност. В противен случай ще продължат корупционните практики в страната. Тези млади хора са много смели. Повечето от тях работят в нефтодобивни компании, например, или в банки. Така си набавят необходимата информация с риск за живота си. И мисля, че ако те проявяват такава смелост и ние трябва да сме достатъчно смели и да ги подкрепим. Председателят Сега ще дам думата на колегите за изказване. Накрая ще дам думата на Франциска. Господин Преда. Но моля, съобразявайте се с времето. Максимум две минути. Deși nu sunt raportor din umbră decât pentru ehm, deși nu sunt raportor din umbră decât pentru directiv благодаря ви, господин председател. Като докладчик в Сянка за директивата за прозрачност, представлявам господин Унгарано, който е и докладчик в Сянка за другата директива. За нещастие той не може да присъства днес. Бих искал да благодаря на докладчика за двата изготвени доклада. Благодаря и на Поканените експерти за това, че споделиха мнението си с нас. Мисля, че за нас е много важно да чуем мнението на страните, които ще бъдат пряко засегнати от предвидените промени. И особено благодаря на господин Блайт, представителят на British Petroleum, за неговото мнение. Трябва да чуем мнението на компаниите, които работят в този отрасъл, и членовете на нашата комисия трябва да вземам предвид какви ще бъдат практическите последствия за економическата дейност в този отрасъл, както и въздействието и последиците за големите компании и за техните компании изпълнители, които често са малки и средни предприятия. Моята политическа група НЕП подкрепя идеята за докладване по държави, а не за докладване по проекти. Ние сме убедени, че докладването на всеки 6 месеца или докладването веднъж годишно е напълно достатъчно и че няма нужда докладване всяко 3 месечие. Смятаме, че независимите малки и средни предприятия в отрасла и а, изискването за докладване за тях е много деликатен въпрос, но и много важен въпрос за нас в НП. И накрая клаузата за преразглеждане според нас е изключително важна. Опитът в Съединените щати ни показа, как прилагането на раздел 504 от съответният законодателен акт надхвърли първоначално предвиденият обхват. Затова смятам, че трябва да разгледаме много внимателно предложенията на комисията и да не взимаме прибързни решения. Господин Халанд, благодаря ви, благодаря и приветствам госпожа Бантер за работата и като докладчик. За мен е удоволствие, че мога да взема участие в това изслушване. Господин Блайт, представителя на British Petroleum, който е сред нас. Мисля, че не трябва да ви заклеймяват за това участие, напротив, трябва да ви поздравят. И тъй като все пак сте тук, трябва да ви попитам какво стана с тези 150 хиляди 000... Извинете, тези 150 милиона долара в Ангола. Какво се случи с тях? И второ, не смятате ли, че компаниите в добивната промишленост не бива винаги да се противопоставят на това, което се приема, на предложенията за прозрачност, например. Не би, дали вашите компаниите като вашата ням, не могат да появят малко повече визия за бъдещето? са представителят на Конгреса на Съединените щати, благодаря ви за присъствието виждам, че намерението на Европа е да надхвърлим приложеното Съединените щати. И въпросът е какво според вас ще бъде най-трудното за Европейския съюз, ако се опитаме да удържим на това обещание. И накрая за а, ролята на Комисията за ценни книжа. Какво според вас е най-трудно при новите стандарти за оповсяване на информацията? И накрая като посланник за Международният комитет за интегрирано докладване, въпросът е не бива ли да вземем предвид мнението на всички компании, които предвиждаме международни стандарти за единно докладване и повсяване информацията. Благодаря ви, думата има да госпожа Гомеш. We, we Разбира се, няма да изкореним корупцията, но можем да внесем основен принос в борбата за изкореняването и не само в трети страни, но и в европейски държави, тъй като двата феномена са взаимно свързани – ето защо мисля, че приложното поле не бива да изключва нито един отрасъл, нито една държава, не бива да се допуска освобождаване от изискванията, особено за държави, които получават помощ от Европейския съюз. Тази помощ в тези държави попада обикновено в ръцете на правителствата и не се използва в полза на гражданите. Аз съм и за докладването по проекти. моята страна, Португалия, 19 от 20-те листвани дружества са холдингови дружества в Португалия, но Мястото им на управление е другаде, на Кайманските острови, например в Холандия. Аргументът, който изтъкват тези дружества е, че се възползват от по-благоприятния данъчен режим в тези държави. Друга причина, поради която се установяват там, е, че не трябва да оповестяват публично приходите си. Такъв е случаят с Ангола, например. И именно върху този проблем трябва да се спрем. Проблема с системите за данъчно облагане има много големи разлики между европейските държави. Не споделям загрижеността във връзка с административната тежест, във връзка с това, че за европейските дружества ще проистече административна тежест. Добросъвестните дружества, които спазват всички изисквания, само ще могат да се възползват от новоустановената прозрачност. Сред тях са именно малките и средни предприятия. Госпожа Копа. Благодаря, господин председател. Днес ние подлагаме на обсъждане две директиви за прозрачност и предоставяне на информация. Те са свързани помежду си и съдържат важни моменти за Европейския съюз, свързани с реформите и укрепването на тези фактори в условията на криза и е, всъщност е, това, което беше направено, беше продължение на реформата в финансовия сектор. Става дума за насърчаване на прозрачността, въвеждане на високи стандарти на управление и, за съжаление, темата корупция все още се намира в центъра на цялата дискусия. Искам да поздравя госпожа Брантнер за избрания подход към тази тема и също така за нейната намеса пред комисията информацията трябва да бъде така предоставена, че да се даде възможност за най-широк достъп на обществеността до бъдещите инвеститори. Важно е също така тази информация да бъде предоставена в Европейския съюз, а също така и отвън, извън територията на Европейския съюз. Трябва също да се гарантира голяма прозрачност и това би допринесло за финансовото и економическото оздравяване и постигане на стабилност. Трябва да се признаят такива трансгранични предприятия, което ще даде принос към конкуренцията. Важно е също да се гарантира равноправна конкуренция между страни, в които работят мултинационални концерни и други страни, където прозрачността не се ограничава до един сектор, така че инвеститорите да имат достъп до информацията, най-вече във връзка с плащанията. Абсолютно съм съгласна с госпожа Брантнер, че е, трябва да се изготвят такива доклади и да се изисква допълнителна информация във връзка с е, оборота, броя на заетите лица. Съгласно тези е, правила, е, фирмите, които работят в е, рододобива, са задължени да огласяват плащанията си по категория и по проект. Това е част от е, техния годишен доклад. Годишен отчет, извинете. Важно е също тази информация да бъде представена така, че да може винаги да се изискват допълнителни данни. Това е в общ интерес и също така в интерес на защита на потребителите и инвеститорите. Искам да благодаря за интересните изказвания от страна на експертите и преди всичко искам да благодаря а, и да поздравя докладчика от името на групата на социалистите. Благодаря. Е, господин Рокап, имате е, три минути. Не, не най искам да отбележа, че това е въпрос, който наистина вълнува хората. Беше подписана, бяха подписани петиция бяха изпратени около 50 000 писма до членовете на Европейския парламент. И като замислим как може да подобрим управлението в развиващите се страни, това е един много важен въпрос. Всички сме съгласни, че прозрачността е много важна и трябва да гарантираме, че предишното в тези директиви наистина ще постигна своите резултати и че информацията, която ще бъде повестявана, ще бъде използвана успешно. Когато говорим за добивната индустрия, трябва да сме сигурни, че информацията, с която се добиваме, наистина ще бъде полезна. А, относ... Им разполагам с а, писмо от бивши изпълнителен директор на BP Лорд Джон Браун. Той очевидно е добре се позна с въпроса и затова ще прочита писмо, което изпрати до един от министрите по този въпрос. Докато някои от представители на промишлеността се опитват да отслабят предложението на Европейския парламент, БП предлага да се докладва съгласно а, държавата и също които са дадени съответната централна власт, а не по проекти. Това обаче ще намали достъпа до а, информация за представителите на местните и регионалните власти. Това също така ще намали и полезността на предоставената информация, защото по-трудно ще може да се сравнява информацията на а, листваните на борсата компании в Съединените щати и Европа. По този начин ще се затрудни създаването на универсални норми за осведоменост за осведоми... информация, извинете, която в момента се обсъждат в G20. По мой опит, рядко се случва компания да загуби от това, че е стана по-прозрачна. Най-чувствителният момент е преговорите преди подписването на споразумение между компанията и съответните държавни власти. И за нас, за Европейския парламент, наистина е много важно информацията, която получаваме, наистина да е полезна. И наистина да се добиваме с информация, от която имаме нужда, както подчертаха и колегите. И ще съм благодарен на подкрепата ви в тази насока. Виждам, че господа Брантер има думата, но първо ще ви дам възможност да отговорите, преди да си изкажете отново. Да, искам само да задам един въпрос към представителя на BP. Отговорете ни, моля ви, наистина, защо сте против докладването по проекти? Now... Благодаря ви. Думата има госпожа Хан, след което господин Блайт и останалите колеги. Разполагате с две минути. Um, first, I'd like to respond to the distinguished rapporteur's point about the de minimis. Ще спина да бъда кратка. Първо въпроса за минималните плащания. Бих искала да представя едно писмо, което беше изпратено от един от сенаторите по този въпрос. Това писмо наистина е полезно. Ще ви, ще ви поставя информация, която може да ви помогне във вашите дискусии. Същността е, че имало съществени индивидуални плащания, че някои от тях са се увеличавали с времето и че някои от тях са свързани с, пряко като корупционни дейности, като например плащане на такси за обучение, на децата на управници, пътувания в чужбина и т.н. Затова трябва внимателно да разгледаме въпрос за същността на плащанията, за тяхното естество относно господин Халац. Набързо, комисарът Парние със сигурност е удържал на обещанието си и включил мерки, които не са предвидени в а, нашето законодателство. Включени са и не котираните на борсата компании, така че наистина поздравления надминали сте ни. Относно ролята на Комисията за ценни книжа и стокови борси, Основната забавяне е, е поради едно съдебно дело, което се води в е, Съединените щати, което подрива възможността на комисията да е, приема решения и приема актове. Това доведе до притеснение в рамките на самата комисия при изготвяне на нови правила Надяваме се съдебното решение да излезе скоро, но не знаем кога точно ще могат отново да се приемат правила в рамките на комисията. И нека по последния въпрос относно а, допълнителните изисквания за компаниите. Със сигурност ще трябва да се измени в някаква степен начинът по който компаниите набират информация. Но а, разбираме и компаниите като BP, които твърдят, че искат повече прозрачност. И ние им даваме тази възможност, тази законова възможност да предоставят информация, когато оперират в по-непрозрачни държави. Благодаря ви. Думата има господин Блайт за две минути. Благодаря ви. Ще започна с уточнение, че тук не става въпрос за цената, която трябва да се плати от а, дружествата. А, сега относно въпроса за Ангола и плащанията и въпросът къде са отишли тези пари. Задължението на BP съгласно договора беше да, да изплати на националната петролна компания на Ангола. На тази компания се правят различни плащания всяка година а задължение на националната компания е да прехвърли тези средства към а, държавния бюджет. Задължение да прехвърли средствата към държавния бюджет, пак казвам, е на националната банковска компания. А относно липсващите средства, мога само да кажа, разбирам, че МВФ предвижда първоначален доклад по този въпрос и ще прецени дали липса средства е или не. За момента аз лично не мога да кажа дали липсват средства в Ангола или не. Относно противопоставянето на БИПИ на тези мерки, Ние не се противопоставяме, ние сме член на а, инициативата за прозрачност от самото начало. Подкрепяме тази инициатива във всички държави, където тя е лансирана. Ако погледнете, на практика ние не сме се противопоставили на мерките и на европейско равнище. Всичката тази информация е на разположение онлайн. А относно докладването по проекти, ще има държави, където ще се увеличава докладването по проекти, но има и държави, в които смятаме, че почнат се извършват на равнището на юридическо лице или на равнището на държавни учреждения, и, и ще се стигна до изкуствено разбиване на плащанията, ако трябва да постяваме информацията по проекти. И това е една от причините, поради която дружествата не подкрепят този подход за докладване по проекти. Благодаря ви, господин Шепард. Ако искате да добавите нещо, разполагате и вие с две минути. Имам само един много кратък коментар относно големите компании и малките и средни предприятия. не, не искам, искам да ви предупредя, че не бива да смятаме, че големите компании са по-корумпирани в сравнение с малки средни предприятия. му обратното е вярно. Има сериозни доказателства за това, че компаниите с среден размер на национално и регионално равнище активно а, участват в различни корупционни практики, в частност в а, държавите, където корупцията е повсеместно явление. Голяма част от компаниите, които се котират на борсата, са под контрол на различни регулаторни органи. Както знаете, примерно има има много ясни правила от страна на някои от големите инвеститори, като например суверенните фондове, както и как, практиката и на други големи американски фондове, например. И затова правителните съвети на тези големи компании много бързо си дават сметка какво могат да си позволят и какво не. Едновременно с това те разполагат и с специални отдели, които контролират дейността на отделните им търговски представители на място. Ето защо много... Естествено, защото е необходимо да има много строги правила на европейско равнище, които се прилагат извън територията на Съюза. По този начин ще се увеличи конкретно способността на всички добросъвестни компании. И накрая думата има господин Тейлор. Благодаря ви. Благодаря ви за информацията относно плащанията в Ангола. Имаше много полезна информация. Но дискусията тук се върти много около докладване по проекти. И искам да отбележа, че подобни проекти, подобни дискусии вече се водят от няколко години от страна на Атлантика. И там се стигна до извода, че най-доброто решение ще, ще бъде да се приемат общи стандарти на световно равнище. Ние тук отново водим същата тази дискусия. Петролните компании и не само те, обаче имат много противоречив опит с а, законодателството в Съединените щати. Ще ли спомена един а, съдебен процес, който се води в момента. Ситуацията е горе-долу следната. Всеки път, когато компаниите не, не са съгласни, когато не им харесва законодателството, те започват съдебен процес. И това е част от демократичния процес на практика, за нещастие. Но държа да направя това уточнение, защото не мисля, че доводите ви могат да издържат. Прави сте, не ви сте отговорни за това, къде са отишли парите. Но едновременно с това смятам, че вие носите пълна отговорност да оповестявате подобен вид плащания, защото чрез Националната петролна компания на Ангола са загубени огромно количество средства през последните години. Аз самият познавам добре част от механизми, които се използват там. А относно доклада на МВФ, в момента се купят около 7 милиарда долара между 2000 и 2010 година говорим за други средства между 33 и 34 милиарда долара. Тоест, говори се наистина за огромни средства за една държава, която в, в която нивото на бедност е много високо все още. Ето защо настояваме да има докладване по проекти. В противен случай ще имаме усещането, че почти сме постигнали нещо, но след 3-4 години на обсъждания в крайна сметка ще стигнем до да че нищо не сме постигнали. Някои компании като BP ще спазват правилата, но други компании ще се възползват от тази възможност да намерят друг начин да продължат с корупционните практики, заобикаляйки правилата. И за това настоявам за изискване за посостяване на информация по проекти. Благодаря ви. Иска госпожа Брантер за няколко заключителни думи. Yes. Мишел Космидис from the Commission. Мишел Космидис от името на комисията за една минута, ако обичате. Yes. Eh... Our president one and a half. Yes. Минута и половина по-точно. Имате думата. Благодаря за доклада, благодаря и за разискванията, които бяха много интересни. Ще добавя само един коментар. От разискванията стана ясно, че по тази трудна и особено политическа тема има много различни виждания. Затова и комисията се опитва в предложението си да усъвмести различните гледни точки, да изготви балансиран, съразмерен текст, който да допринесе за възпирането на корупционни практики в трети страни и в Европейския съюз и да увеличи отчетността на ниво централна изпълнителна власт. Нека ви припомня, че в директивата е предвидена клауза за преразглеждане след изтичането на срок от 5 години ще бъде извършено преразглеждане има възможност приложното поле на акта да обхване и други отрасли, след като се извърши съответният анализ. Благодаря. Председателят, благодаря ви, госпожа Брантнер. Благодаря на всички, които участваха в днешните разисквания. Благодаря и на експертите, някои от които са пропътували доста голямо разстояние. Ясно стана, че проблемът не е в разходите. Радвам се, че това категорично бе изказано днес, защото тук в парламента се носят много слухове точно за обратното. Благодаря ви за предложенията за прага на същественост. Мисля, че те ще са ми полезни. За това ви поканихме днес тук, за да се получим от многогодишния ви опит, имам предвид дамата от Американския конгрес. Говорим за страни, които представляват трудност. Знам, че времената са тежки. Но в подобни държави дружествата не могат да заобиколят и политическия аспект. Трябва да отстояваме на позицията си, трябва да поемем в правилната посока, да проявим достатъчна смелост и последователност. Ще трябва да се споразумеем за това коя е най-подходящата процедура за отчитане, така че да разполагаме и с възможно най-полезната информация. Мисля, че по този въпрос предстоят тежки преговори в съвета. Разчитам на вашата подкрепа, на вашия принос. Ще се срещам с докладчиците в сянка, за да можем да постигнем Компромис подкрепен от максимално широко мнозинство. Председателят, благодаря ви. Благодаря за ползотворните дискусии. Ще продължим работа в 3 часа. Благодаря и на преводачите.